So, dear colleagues, welcome. Uh, Уважаеми колеги, добре дошли на интерпарламентарната комисия, на нашето заседание, организирано от комисия ЕКОН. Бих искал да приветствам всички представители на националните парламенти. Напомня ви, че през последните няколко години комисията ЕКОН беше много активна, за да може да гарантира, че економики, че политиките при економическото управление са свързани с засилена демократична отчетност, което означава една засилена роля както за Европейския парламент, така и за националните парламенти. За мен е удоволствие вие да сте тук в тази зала и се надявам че ще превърнем това сътрудничество в нещо конкретно, за да засилим ролята на Европейския съюз при, в економическото управление. Знаете, че настоящото заседание е разделено на няколко сесии. Втората част е посветена на състоянието на Банковия съюз. При нас е господин Тул Хелсингер който е от Комисията по финанси към Нидерландския сенат. Той ще ми помогне в председателстването на първата част. Имаме още един представител от Нидерландския сенат, който ще бъде председател на втората част на днешното събитие. Искам да ви уведомя, че като се има предвид колко много участници има днес, вероятно няма да е възможно всички да вземете думата и а, ще дадем приоритет на това да чуем различните национални парламенти по време на тази дискусия. Всеки ще има над около 2 минути, което означава, че ще имаме 22 до 25 изказвания. Искам също така да ви кажа, че имате карти, с които може да заявите желанието си да вземете думата. Тя трябва да попълните, ако искате да ви дадем думата. Ще се опитаме да имаме някаква гъвкавост, да речем три представители на национални парламенти и един представител на Европейския парламент. Разбира се, ще адаптираме нещата спрямо развитието на дебата. Започваме да говорим за данъчната ерозия и прехвърляне на печалбата, така наречения БЕПС. Знаете, че за трети път имаме съвместни обсъждания на ролята на данъчното облагане. Преди две години говорихме за ДДС системата, а миналата година говорихме за съвместно за съвместни усилия във връзка с данъчното избягване или агресивното данъчно планиране, така нареченото търсене на данъчни вратички. Много неща се случиха от време на последната ни дискусия до момента. ОИСР завърши своята работа и излезе с препоръка за борба с данъчната ерозия и прехвърляне на печалба. Също така има и а, пакет за, за, за неизбягване на данъци, който включва и докладите на различни мултинационални компании и начина по който те работят с различните данъчни власти. Националните парламенти като законодател имат сериозна роля по отношение на данъчната ерозия и прехвърлянето на печалбата. Нашия парламент също работи. Искам да приветствам Елена Ламасур, която е председател на специалната комисия, чиято задача е да работи и да даде тласък на нашата дейност в тази област. Знаете, че имаме специална комисия, която да работи заедно с нас и разбира се, това се случва с сътрудничество от страна на комисията ЕКОН. След нас е и Валерий Мюле, която е директор на дирекция Таксуд в Европейската комисия. Също така е представител на, на Центъра за данъчна администрация към ОИСР започвам като давам думата, но може би колегата ми всъщност би искал и той да каже нещо, преди да започнем заседанието. Благодаря. Ще се опитам да дам думата на най-много набра участници в дискусията, но след като чуем въвеждащите думи на ораторите, искам да ви кажа, че очаквам с нетърпение дебата от името на Нидерландския парламент. Радвам се, че сме тук и че успяхме да организираме тази сесия заедно с Европейския парламент. И сега давам думата на колегата. Благодаря. Каролин Мелком е първия оратор. Центъра за данъчна политика и администрация към ОИСЕРА. Даваме ви 10 минути за вашето изказване. Заповядайте. Благодаря много, господин председател. Първо искам да ви благодаря за това, че ме поканихте да се присъединя към вас тук. Наистина това е чудесен момент да обсъдим изпълнението на политиката срещу данъчна ерозия и прехвърляне на печалба. Излезе пакета на ОИСР е, за борба с този вид дейности. И сега наистина е момента страните да се фокусират върху изпълнението на конкретните ни препоръки. Преди обаче да говоря за самия пакет – може би е добре да кажа защо проекта за данъчна ерозия и прехвърляне на печала беше такъв критичен момент по отношение на крачка напред в данъчните правила и тяхното привеждане към 21 век. Един от основните принципи е как да гарантираме в модерната економика, економиката на 21 век, да имаме създаване на стойност, което да съответства на данъчната политика. Защо този проект, проекта БЕПС беше толкова важен? Едно от най-важните неща беше членовете на Г20 и на ОСР да има, бъдат на равна нога при обсъждането на данъците. Винаги ОСР е имал водеща роля по отношение на данъчната политика, но сега вече трябва да имаме един много по-общ подход това, което виждаме сега, е несъответствие между ролите, между различните страни. Освен това, трябва да актуализираме международните правила, така че да отговарят на модерната економика. Това беше много интензивен проект и за първ път ОСР работи по този начин. Радваме се, че успяхме да постигнем съгласие за 15 дейности сред всичките 45 страни, които участваха. Също време това е една много важна стъпка напред, защото една от критиките на проекта, която чувахме по време на неговото развитие последните две години и половина, беше много е сложно, проблемите са трудни, по-добре е да оставите нещата такива каквито са. Мисля, че това, което обаче трябва да си припомним е, че когато, се получиха, когато ще има резултати от БЕПС, идеята е, че не е трябвало да се примирим с статуквото, а всяка страна от тук нататък ще може да се справи с този проблем, който става все по- и по-горещ. Това, което този проект ни позволи да направим, е да се справим с проблемите за данъчните вратички, които позволяват на международните компании да избегнат данъци и също така да се справим с това по един е начин, който обхваща всичко. Друг интересен аспект на този проект беше неговия консултативен характер. Включихме не само 44 страни, които работиха по разработването на правилата, но се консултирахме и с 120 юрисдикции с помощта на повече от 10 срещи за регионални консултации. Допълнителни 14 страни участваха пряко в разработването на мерките и те бяха в най-различен стадий на економическо развитие. Така че това беше много важно по отношение на засилване на ролята на ОИСР. Освен това, се консултирахме широко с бизнес общността, с гражданското общество и мисля, че тези дейности наистина ще се отплатят при изпълнението на проекта, защото бизнесът участва много активно и ние мисля успяхме да постигнем добро добро съотношение между това хем да няма прекалено време, хем да сме ефективни. Освен това, искам да ви споделя колко широко обхватен е този пакет. Много от нещата, покрити от проекта, са били въпроси, по които, едно време, които, по които вече се е работил от ОИСР, да речем трансфер на цени и така нататък. Пакета за избягване на данъци, който видяхме през последния месец разглежда и неща по отношение на местните мерки, да речем при изпадане на данъци и така нататък. И това представлява наистина една стъпка напред. Страните са суверенни по отношение на данъчното облагане, но същевременно не може да има ефективна местна политика, ако не се отчита това, което се случва извън вашата страна. Наистина имаше много работа, която беше свършена от всички участници, включително и от ОНЕ. Мисля, че след като пакета вече е готов, сега сме изправени през следващото голямо предизвикателство, това е изпълнението на пакета и върху него искам да се фокусирам днес. Един полезен начин да мислим за този пакет и за 15-те мерки е като ги разделим по групи. Това разделение също така, надяваме се, ще помогне на законодателя да види кои са приоритетите, къде трябва да се ускори изпълнението. Надявам се, че това ще е полезно. Какво всъщност има в този пакет? След като бяха определени минималните стандарти, това са 4 минимални стандарти, за които смятаме, че ако страните не работят заедно, това ще доведе до негативни последствия за други страни. За какво става въпрос? Доклади страна по страна, вредни данъчни практики. Когато говорим за тях, става въпрос за обмен на данъчни решения, преференциални данъчни режими, злоупотреби с данъчни споразумения, когато има злоупотреби и също така разрешаване на спорове, защото БЕПС, проекта за данъчна ерозия и прехвърляне, а, има за цел да спре двойното неданъчно, а, двойното, случай, в които имаме двойно необлагане с данъци. Също така направихме актуализация на вече съществуващите стандарти, някои насоки, а и работата по а, данъчните споразумения извън такива, които са прекалено удобни. А, Спряхме се и на общи подходи. Тези общи подходи представляват онези области, при които не е изискваме от страните задължително да предприемат мерки, но ако ги предприемат, то те трябва да съответстват на общия пакет, по който се споразумяхме. Говорим за хибридни несъответствия и също така правилата за приспадане на лихвите имаме и указания по отношение на най-добрите практики. Това са нови, прави, нови неща, по които работи ОИСР, да речем CFC или агресивна данъчна политика. Това, което решихме да направим е всъщност да видим какво се случва в страните и да поставим основите на бъдещата работа в областта на данъчното законодателство. Разбира се, ще има много работа по данъчното облагане на дигиталната економика. Това трябва да продължи, а също така трябва да работим и по многостранните инструменти. Сега става въпрос за изпълнението. Четири неща трябва да се изпълнят. Минималните стандарти, четири на брой, които ще бъдат фокуса на следващата фаза на проекта за борба за нашата ерозия и прехвърляне на печалбата. Искаме държавите да изпълнят тези мерки, а също така и да ги подкрепим по време на този процес. След това имаме актуализацията на съществуващите стандарти, настоящи, общите подходи и а, указанията с най-добрите практики. Какво се случва сега? Идеята на ОИСР е да работи, за да подпомогне страните при изпълнението на тези мерки, разработваме практически инструменти, включително и такива, които са насочени към по-малко развитите страни изпълнението на правилата там може би трябва да бъде адаптирано, да се вземат предвид ограниченията по отношение на капацитета, но също така трябва да се направи мониторинг на изпълнението на четирите стандарта на ДЕПС от държавите членки и след това следва последваща техническа работа. Включващата рамка е това, на кое върху което ние ще се фокусираме след това. Целта е да разширим проекта извън тези 44 страни, които участват в момента. Искаме да се присъединят още страни към този пакет BEPS, за да можем да гарантираме, че правилата са глобални. Страните ще бъдат поканени да участват, да участват на равна нога в следващите фази на проекта, тези, които за сега участват в проекта, тези от G20 и останалите страни Целта е да има подкрепа за изграждане на капацитета в страните, в които, иска, които искат да изпълнят мерките и също така да, им, да ги подпомогнем с техническата работа. Когато се фокусираме върху изпълнението, това е рамката, в която работи ОИСР с членовете на Г20 и ще отворим процеса към всички заинтересовани юрисдикции и страни, за да могат да участват в следващите фази на проекта. Благодаря ви. Много ви благодаря. Сега ще дам думата на Валери Моталие от Европейската комисия ГД Таксот. Заповядайте. Президон. Благодаря, господин председател. Госпожи и господа депутати, аз много се радвам, че е, за втори път, за втора поредна година ми се отдава възможност да участвам е, в е, този ден на дискусия, посветена на оптимизацията на данъчната политика. Както бе казано, аз съм директор, отговарящ за данъчното облагане в Европейската комисия. Ще се опитам да, да, да не повторя кой знае колко отказаното току-що от Каролин, тъй като е на лице една, една опасност. Има опасност да се повтаряме, тъй като програмата ни в рамките на Европейския съюз е, е, е в, в, в ход по реализация на е, разговорите, които се водят е, в световен мащаб. Фактически се опитваме да координираме изпълнението на постигнатите международни договорености във вътрешния пазар, така че фактически изпълнението да стане съгласувано, да се оформи една обща нормативна уредба, която е лесно приложима за предприятията. Няколко думи по съдържанието на нашите предложения, метода, който сме възприели е, за да постигнем напредък в рамките на вътрешния пазар и необходимите партньорски взаимоотношения, които наистина са необходими, за да постигнем целта си, а именно да създадем една по-справедлива нормативна уредба за разпределение на данъчната тежест в рамките на вътрешния пазар – и същото време данъчен режим, който да е привлекателен за инвестициите. Що се отнася до приложното поле на, на, на, на нашите инициативи, едва ли ще сбъркам, ако кажа, че става въпрос за всички цели, действия, които са идентифицирани на световно равнище по отношение на ерозията на данъчната основа и прехвалянето на печалби. Ние фактически сме огледален образ – е, нито една хипотеза е, не, не, не е изключена. За нас става въпрос за доверието, с което се ползваме в рамките на Г20. Е, Г20 като главен инициатор, водеща група в световен мащаб по тези въпроси, а става дума и за постигане на желания резултат. За да се т.е. координираното въвеждане на тези стандарти в рамките на единия пазар е, би дало възможност на държавите членки да са сигурни в данъчните си приходи, а в същото време би се гарантирала и по-голяма правна сигурност за стопанските субекти. В край на края ще става въпрос за справедливост, за, за данъчна справедливост. Тъй като вярно, е, ако кажем, че нашия принцип за облагане на печалбата при мястото на реализиране на печалбата и регламентиране на данъчната конкуренция, за да не бъде тя вредоносна, е нещо особено важно в рамките на цялата ни данъчна програма. Няколко кратки примера, за да добиете по-конкретна представа. Например, това е реформата на така наречените патентни кутии, Значи всички данъчни схеми, които благоприятстват новаторството и научно-изследователската и развойната дейност. Е, е, министрите на економиката и финансите миналата година е, вече приеха съответните решения за постигане на съответствие с договореностите в рамките на ОИСР. След това въпроса за прозрачност на данъчните администрации, като приехме директивата за автоматичния обмен на данъчни постановления – е, след това програма за борба с трансферното ценообразуване в е, един е, общ съвещателен форум между администрацията и данакоплатците. И най-сетне през 26, на 26 януари ние излязохме с нормативно предложение за облегчаване на взаимното докладване между данъчните администрации в рамките на вътрешния пазар. Значи, е, виждате, е, е, общностните инструменти, които приемаме, са в съзвучие с договореностите в рамките на ОИСР. И най-сетне мерки за противодействие на прехвърлянето на облагаема печалба чрез засилване на нормативната уредба на чуждестранните контролирани дружества, прекомерното улихвяване на вътрешно фирмените заеми като начин за трансфер на печалбата и така нататък. Това преди две седмици, е, знаете, а тази инициатива се допълва и от други инициативи, в това число за разрешаване на данъчните спорове. Е, що се отнася до, до съдържателната страна, както казах, имаме един огледален образ на договореното в рамките на ОИСР, на Организацията за економическо сътрудничество и развитие. Втория въпрос, който бих искал да засегна е за метода. Е, тъй като ние разполагаме с инструментариум, в рамките на Европейския съюз, който ни позволява да идентифицираме най-добрият във всеки отделен случай инструмент за постигането на желаната цел. И, и още нещо бих искал веднага да уточня. Що се отнася до презграничните въпроси? Нашето основание да действаме на общоевропейско равнище се свежда с опазване целостта на вътрешния пазар – и следователно най-вече за преодоляване на диспропорциите в рамките на вътрешния пазар между различните държави. И така, що се отнася до метода, който сме избрали, целта му е да бъдат спазени три принципа. Първо, принципа на е, данъчен суверенитет на държавите членки, що се отнася до преките данъци. Е, на второ място въпрос на принципа на субсидиарност т.е. да се е, действа нормативно на най-подходящото ниво и най-сетне принципа на пропорционалност на актовете, които е, предлагаме на вниманието на съвета е, за обсъждане между държавите членки. Няколко примера, за да иллюстрираме спазването на тези принципи. Разбира се, ние разполагаме с инструмент, е, законодателен, разбира се. Имаме законодателна инициатива. И когато възникне риск от е, посегателство върху свободите или в самото функциониране на вътрешния пазар, всеки път, когато е необходимо да се регламентира вредоносната данъчна конкуренция на вътрешния пазар, ние е, се възползваме от законодателния акт, в случая проекто директива. Онова, което сторихме в рамките на административното сътрудничество, било то, що се отнася до автоматичния обмен на банкова информация или на данъчни постановления, или, или както преди две седмици е, докладването по, по страни, т.е. страновите данъчни доклади, все едно. Става дума за това. Разпоредбите които ще трябва да въведе в националното си законодателство всяка държава членка, да бъдат е, формулирани така, че да не се стигне до фрагментиране на вътрешния пазар е, и до опоручаване на големите свободи на вътрешния пазар, а именно свободата на движение на капитали и на е, установяване. Е, другата възможност е така нареченото меко, в кавички, е, право, е, неформална, ненормативна уредба, чрез препоръки, например, на държавите членки да преразгледат двустранните си данъчни спогодби помежду им или с трети страни. Това е инструмент, който комисията предпочита в случая за преразглеждане на уредбата във всяка от държавите членки на постоянното местоустановяване или постоянното място на дейност. с оглед съответното облагане на печалбата. И най-сетне трети инструмент, с който разполага комисията и който тя е, прилага на, на съюзно равнище е координацията на националните политики. Е, е, знаете, че в съвета работи една група е, под наслов Кодекс на поведение в данъчното облагане на стопанските субекти. Фактически става въпрос в рамките на тази група за партньорска проверка на данъчните режими с оглед на тяхната прозрачност и тяхната непротиворечивост и с оглед избягване на данъчната конкуренция, която, която на нас е вреда. В обобщение по съдържанието и по метода, ние вече достатъчно добре знаем какво следва да направим. Разполагаме с набор от инструменти за това и следователно, за да постигнем целта си, трябва да изграждаме партньорски отношения и то солидни такива отношения. Имаме вече един такъв достатъчно установен случай на равнището на европейските институции. Е, в Европейския парламент ние виждаме един естествен свой съюзник по този въпрос за данъчното облагане на предприятията. Има много интересен принос, е, направен от Европейския парламент, по-специално от Комисията по економическите и данъчни въпроси. Един доклад, е, който определя една много амбициозна програма, според Европейския парламент върху която е, комисията ще се опре всъщност през идните месеци. След това имаме съвета, съвета на министрите, който по настоящен под е, холандското председателство поставя въпроса за напредък е, в данъчната област сред първите си приоритети. И ние сме много удовлетворени от това, че можем да разчитаме на холандското председателство за по-нататъчен напредък. И най-сетне нуждаем се от партньорство по-отделно с държавите. Тъй като явленията, които се констатират на общоевропейско равнище, могат да се видят и във всяка отделна държава членка и следователно е необходимо да направим така, че нерядко наблюдаваното нарастване на, на данъчната тежест върху стабилните основи, в случая върху труда, Нали, е, е достигнало е, такива граници, че би следвало да се направи необходимото, че да, да се поразпредели по-равномерно тази данъчна тежест. И това е причината, прочим, още една причина, по която в парламента е, е, не можем да не разчитаме на вашия принос, всъщност. Вие би следвало, това число националните парламенти, да упражнявате натиск върху съответните държави е, е, или пък да се стараете да транспонирате съответно нормативните актове, които са приети на общоевропейско равнище. Нашата програма е обширна, амбициозна, разчитаме значителна степен на вас и сме ви предварително благодарни за съдействието. Благодаря ви и извинявам се за това, че пресрочих с минута и половина. Благодаря. Сега ще дам думата на Ален Ламасур, той е от Европейския парламент и е председател на специалната комисия Такса. Благодаря, господин председател. Този въпрос за данъчното облагане на предприятията до преди 18 месеца се разглеждаше като доста скучен и строго експертен. След това стигна, стигнахме до аферата LuxLeaks, така известна с е, доста скандални разкрития. И изведнъж този проблем за всяка от нашите държави членки се превърна в политически проблем от първи порядък и в Европа, и от другата страна на Атлантика. Е, тук имаме парламентаристи от Квебек е, и поддържаме контакти с Конгреса на САЩ. И това, което изглежда, впечатлението, което се създава е, че аферата LuxLeaks е, ще отбележи повратен момент в областта на данъчното облагане на предприятията, съизмерим поврат с онзи, който причини фалита на Леман Брадърс. Европейският парламент не разполага с преки правомощия в е, данъчната област. Е, вие, националните депутати, е, имате първата и последната дума по тези въпроси, но ние смятаме, че наш дълг е първо да се запознаваме с данъчната практика в общоевропейски мащаб и също, възоснова на, на своите констатации, да правим препоръки в допълнение към инициативите, е, които е, се поемат в рамките на ОИСР и от Европейската комисия. Нашите проучвания констатират три неща, преди всичко. Първо, най-важното, и трябва да го помним. Нашите данъчни системи не са адаптирани към економиката на 21 век. Те са замислени преди стотина години и не се адаптират към глобализацията на търговската структура, на производствените технологии, към глобализацията на финансирането и още по-малко към нововъведенията, свързани с цифровата економика и цифровите платформи. Втора важна констатация е, че големите предприятия, големите е, фирми е, е, е се. Е, фактически спогаждат помежду си, като се възползват от националното законодателство и нерядко благодарение на това, че едно голямо предприятие, една транснационална компания нерядко има предимство пред цяла държава. На трето място, в самия Европейски съюз и в неговата периферия доскоро държавите членки се крадяха една друга, няма невини в това отношение в данъчната област. Всеки разглежда себе си като данъчно обежище по отношение на съседа си. И Лиза Ферера и господин Тойлер, авторите на нашия доклад от Европейския парламент, се изказаха в подкрепа на последователна стратегия за облагане на печалбата чрез спазване на принципа на неопоручаване на конкуренцията, както във всяка друга пазарна област. Търси се лоялност, прозрачност и равнопоставеност в конкуренцията, в това число данъчната. До сега в областта на корпоративното данъчно облагане ние се конкурираме едни други чрез непрозрачност, чрез нелоялност и чисто и просто несправедливост. При нас, членове на, като членове на Съюза, има, имаме две равнища. В рамките на Съюза е равнището на европейското семейство. И нашата цел е да постигнем една и съща дефиниция на облагаема печалба във всички държави членки. Тоест, необходима ни е единна данъчна основа и вече ще можем прозрачно и коректно да определяме данъчните размери, ставките. Както, впрочем, сме се разбрали вече от 40 години, що се отнася до косвените данъци, до ДДС. И вече второто ниво е световното ниво, и в това отношение ние се придържаме към препоръките на ОИСР, но е много важно в тази област големите ни е, е, световни партньори, в това число на първо място САЩ, да се включат в това общо усилие. Добрата новина след всичко това е, че нагласата на транснационалните компании вече се променя. Под натиска на общественото мнение, е, е, към което ние, представителите на народа, се присъединяваме. Големите е, бизнеси си дават сметка, че вече не могат да си позволяват да, да, да замърсяват, да, да увреждат климата на планетата, не могат по отношение на собствените си клиенти вече е, да е, си създават образа на лоши, е, не спазващи елементарната справедливост граждани. И нашето намерение в Европейския парламент е, е да продължим това проучване, да задълбочаваме е, своята осведоменост заедно с националните парламенти. Е, след днешната среща сме насрочили още две междупарламентарни конференции. Първата на 16 април с същите участници и втората през месец май в рамките на ОИСР като ще бъдат поканени представители на парламентите на всички страни от ОИСР. И аз с голямо удоволствие и интерес очаквам по-нататъчната ни работа в това отношение. Благодаря. Благодаря. И сега думата има Юг Бае, който е докладчик от името на парламента по БЕПС. Благодаря, господин председател. За мен е радост, че имаме възможност днес да обсъдим тези неща в Европейския парламент, да обсъдим това, което предлага комисията пред очите на, на нашите съграждани, на обществото като цяло. Не можем да изграждаме економически и паричен съюз без хармонизация на данъчното облагане, данъчното облагане на, на предприятията като крайъгълен камък на вътрешния пазар като се съобразяваме с проучванията на ОИСР за агресивното данъчно планиране, което струва стотици милиарди пропуснати приходи. Е, всъщност можем да говорим за до 90% от е, данчното облагане. Е, le nouveau paquet fiscal qui est proposé par Pierre Moscovici est... И значи новия данъчен пакет, който предлага комисаря е, Московиси е, е повратен момент, решаващ. Е, етап е, за борба с неплащането на данъци на европейско равнище. Председателя на комисията Ламасур вече е, каза, тук в Европейския парламент не седим с кръстени ръце. През миналата година постигнахме сериозен напредък, първо благодарение на доклада Ферера и други. И тук се радвам, че до мен госпожа Ферера, която е наша координаторка по, по доклада. Първото преразглеждане на директивата DAC-3 за автоматичния обмен на информация чрез включването на предварителните данъчни постановления – и а, тук а, в Европейския парламент, мисля, изработихме съществена позиция. Първо всички първоначални предварителни данъчни постановления, без каквото и да било изключение, да могат да се проверяват и анализират. За съжаление, съветът не ни последва. Ораторът не говори в микрофона много. Се извиняваме, не можем да знаем какво казва той във всеки един момент. При това положение Доколкото разбираме, съветът въведе лимит от 10 години назад. Ние просто не можем да разберем защо съветът се спря на, на такова време вълга. Взехме решение да предвидим, поне настояхме да се предвидят санкции. На трето място, естествено, съветът не би следвал да играе ролята на, на страна и, и съдник е, затова ние настояваме комисията да поеме ролята си на гарант, как, каквато е тя, пазител на договорите. На четвърто място повече прозрачност, е, е, публикуване на всички споразумения с транснационалните компании. На пето място парламентът настоява за въвеждане на европейски идентификационен номер за всички данъчно задължени предприятия, действащи в Европейския съюз, което би упростило нещата и за едната и за другата страна. С оглед на мерките прияти в ОИСР, очевидно бе съществено Европейската комисия да, да, да излезе със своя инициатива, която тя и прави. в е, внесения нормативен пакет има две много важни мерки. Първо за автоматичния обмен на информация по страновите доклади. И това ще ни даде възможност да постигнем по-висока степен на прозрачност в данъчната област. И втората сериозна мярка е за данъчната ерозия – е, въпрос, на който бих искал да се спра малко по-подробно, тъй като, както е, чухте, аз съм докладчик от името на парламента по този въпрос. Значи имаме 6 основни мерки и е тук е, първо разширяването на приложното поле на дефиницията на чуждестранно дружество. Значи държавата майка би трябвало да плаща печалба там, където тя е реализирана, а не, а не просто по седалището си, което може да бъде в така наречено данъчно убежище. Е, автоматично облагане в е, страната по е, происход, а в случай, че участието на майката е по-малко 40% отколкото е в страната на происход, localisent leurs brevets ou euh, leur euh, propriété intellectuelle dans des juridictions qui sont... Euh... По-нататък, що се отнася до, до, до марките и патентите? Е, когато един патент е регистриран в е, данъчно убежище, очевидно това е загуба. Е, ограничаване на степента, в която лихвите могат да намаляват данъчната основа. По-нататък обща мярка срещу данъчните злоупотреби. В всеки случай обаче според мен липсват някои съществени елементи за възпрепятстване на данъчните злоупотреби, е, в това число е, ясното дефиниране на зони на печалба за едно дружество, за да се диференцира точно дейността му. Е, днес не е така. Google, например, е шампион в това отношение, но, но, но не е единствената такава е, транснационална компания. Трябва да се сложи край на това. Ние много добре знаем, че е, тази практика се шири, е, но се нарушава е, в така, самата философия на данъчното облагане, като инструмент за разпределяне на обществената изгода от економическата дейност. Нататък би трябвало да се работи за сериозно намаляване на административната тежест и за повишаване на правната сигурност. В момента стопанските субекти в Европейския съюз са изправени пред 28 национални данъчни режима, което определено не, не способства за активизиране на стопанската дейност. Значи необходима е единна данъчна основа нали, по, по определение, обслужване на, на едно гише за целия Европейски съюз. Аз е, очаквам е, тези наши инициативи, все пак поне някои от тях да се увенчаят с успех, съветът да се вслуша и се обръщам с апел към тук присъстващите колеги от националните парламенти. Чрез националния парламент, мисля, може да се упражнява натиск върху правителствата за постигането на положителни резултати. Проблемите са известни на всички. Сега просто трябва да намерим конкретни отговори. Благодаря. Thank you. Благодаря. Сега ще дам думата на първия представител на националния парламент – доктор Ханс Михелбах, член на германския Бундестаг. Благодаря, господин председател. Първо, от името на Бундестага бих искал да кажа, че съм много доволен, че на едно заседание с гуверньорите на централните банки се е стигнало до споразумение, насочено срещу прехвърлянето на печалбата. Плана за действие БЕПС е добър и може да се окаже кригален камък, що се отнася до данъчната политика и данъчната справедливост. Това може да се превърне в едно много голямо постижение за Европа и е добре, че обсъждаме тази инициатива днес. За първи път имаме такъв голям консенсус в областта на международните данъчни стандарти. До сега не сме ставали свидетели на нещо подобно в глобален мащаб. Естествено, всичко, което е написано на хартия, следва да се изпълни, за да се гарантира, че отделните интереси няма да вземат превес над общия интерес. В бъдеще агресивното данъчно планиране и вредоносната данъчна конкуренция следва да бъдат осуетени. Трябва да им се попречи. Най-сериозният проблем в държавите не е, че няма установени проблеми, а по-скоро липсата на воля за реформи. Основният проблем е, че препоръките на ниво Европейски съюз не се изпълняват от държавите членки така както трябва. През идните няколко години всички държави членки ще трябва да отделят внимание на този проблем и да изпълнят споразумението, за да може да прекратим веднъж за винаги с практиката на данъчни убежища, вратички и така нататък. И да се надяваме, че БЕПС в крайна сметка ще стане успешна инициатива в дългосрочен план. Днес компаниите, дружествата в Европа и гражданите е, плащат по-големи данъци, отколкото мултинационалните компании, които просто прехвърлят своята печалба. Тук има някои аспекти, които не трябва да се изпускат от поглед. Много е важно да няма изкривяване на конкуренцията. Нито една държава не трябва да извлича ползи от вредоносни практики. За да се изпълни този проект БЕПС, е много важно САЩ да участват. Що се отнася до изпълнението, не трябва да има специално третиране на отделни дружества или държави членки. Особено е, онези, които са шампиони в областта на данъчния дъмпинг. Е, Google и компании като нея трябва да бъдат спрени от това прехвърляне на печалбата. И тук не става дума само за тривиални е, думи. Наистина трябва да се действа и всички мерки трябва да бъдат предприяти едновременно. Е, и ако не се направи това, всъщност е, държавите ще бъдат изправени една срещу друг. Добре е да се следи как ще изпълнят мерките държавите членки на Европейския съюз, е, но няма да имаме успех без участието на САЩ. Мисля, че трябва да се промени отношението към проблема и в националните парламенти. Отношението към данъчния дъмпинг на национално ниво трябва да се промени националното законодателство и да се промени отношението към мултинационалните компании. По-настоящем не можем да се похвалим с промяна на нагласите в мултинационалните компании. И не само сред тях. Печалбата трябва да се облага там, където се генерира. Добре е да има европейски данъчен номер. Иначе няма да е възможно да се следят нещата. В Германия, федерална държава, отделните провинции успяха да наложат прозрачност едва след като беше въведен единен данъчен номер. Това е много важно и с оглед на патентните, патентите. В бъдеще преференциално отношение ще се дава само на, на компаниите, които инвестират и извършват научна дейност на съответното място, там където работят. Не може да има насърчаване на тези, които искат да извършват научна дейност в чужбина. И трябва да има едни и същи стандарти във всички държави, за всички дружества. Проекта на директива трябва да е максимално конкретен, защото колкото по-голямо пространството за маневриране, толкова по-голям ще е иска от е, заобикаляне на правилата и това ще доведе до нарушаване на конкуренцията сред държавите членки. Имаме и няколко критични бележки, естествено. На първо място, прилагането на принципа проекта БЕФС не трябва да вреди на износа не трябва да се стига до двойно данъчно облагане в страната на производство на, на продукцията и в страната, в която тя се изнася. Знаете и за хибридните въпроси, намаляването на лихвата. Предложението на Европейския съюз е различно от това на ОИСР. Ние не разбираме защо се стига до там. Ние искаме да се е, приеме версията на ОИСР. Ако има разминавания между европейските държави и САЩ, ще имаме изкривяване на конкуренцията. Благодаря. Председателя прекъсва оратора. Добре, приключвам, казва представителя на германския Бундестаг и сега Мартин Фаннари, е, член на Холандския сенат. Благодаря, господин председател за да допълня картината. До мен седи господин Мартин, а Мартин Рай, а моето първо име е Марникс Рай. Благодаря. От името на Холандския сенат искам да кажа няколко думи за неодавна подетите инициативи от страна на Европейската комисия, насочени към избягването на неплащане на данъци и данъчните измами. Така наречения пакет за избягване на, на тези практики, прият преди две седмици. Този пакет се основава на три стълба. Ефективно данъчно облагане, данъчна прозрачност и изправяне с риска от двойно данъчно облагане. След като ОИСР публикува плана за действие БЕПС на 5 октомври миналата година и той беше прият на срещата на върха на Г20 на 15 и 16 ноември миналата година, Европейската комисия е, поде е, тези инициативи. В е, Холандския сенат пакета беше обсъден по време на второто полугодие или първото полугодие на парламентарната година. Като цяло има широка подкрепа за БЕПС, за действията предвидени в тази инициатива. Предпочитаме твърдо законодателство, а не меко законодателство. В тази връзка законодателните правомощия на Европейския съюз трябва да са по-ефективни, отколкото подхода на меко право от страна на ОИСР. Ето защо има логика Европейската комисия да работи с вече набраната скорост и да прехвърли проекта БЕПС в едно законодателство, да го облечава законодателни мерки и насоки. Имаме 6 мерки за справяне с неплащането на данъци. Повечето от тях са част от плана БЕПС. Например, правила за, за хиб, хибридните дружества, е, правила за справяне с е, злоупотребата, правила за лихвите и така нататък. Е, имаме и правила за така нареченото изходно данъчно облагане, както и други инициативи. Европейската комисия следва да действа на основата на решението взето в Г20. Предложените мерки трябва да са съразмерни и трябва да взимат преди четирите известни принципа и принципа на субсидиарност. Накрая Европейския съюз като единен пазар следва да остане атрактивна економика за инвеститорите и за европейските дружества. Европейския единен пазар трябва да бъде конкурентоспособен на големите економики като САЩ и Китай. На последно място по отношение на данъчната политика. Предимството на твърдото законодателство е, че ще има законодателен процес по демократичен начин резултата трябва да е един и същ за всички държави членки и всички държави членки трябва да изпълнят директивата, да я приложат в националното законодателство, като създадат равнопоставеност в ЕС. Може да си представите, че новите предложения за директива за справяне с неплащането на данъци и предложението за административното сътрудничество, тези две предложения още не са обсъдени от холандския парламент – ние ще изчакаме оценката на холандското правителство на тези предложения. по настоящен следва да се подчертае, че докладите за отделните държави членки е, и принципите на тези доклади вече са въведени в холандското законодателство. Това стана на 1 януари. Е, холандското правителство прие план за действие номер 13, свързан с БЕПС. Този план за действие е сега облечен в законодателна рамка. Същото въжи и за общите стандарти за отчетност. Очакваме дневния ред за прозрачност, предложен от комисията, да бъде прият от холандския парламент. Същото ще въжи за обмена на информация относно така наречените данъчни постановления или предварителни споразумения. И накрая, е, Холандия ще подкрепи развиващите се страни в изграждането на данъчен капацитет е, и работим активно за избягването на данъчните злоупотреби в рамките на случващите се, е, на случващото се двойно данъчно облагане. Ние смятаме, че трябва да подкрепим развиващите се страни и въобще инициативите за подкрепа на развиващите се страни, що се отнася до избягването на, на вредни данъчни практики, е, всичко това ще бъде подкрепено от холандския парламент. И накрая господин Владислав Каменицки от словашкия парламент. Благодаря, господин председател. Искам да обясня позицията на Словашката република по проекта БЕПС. Искам да кажа, че Словакия смята, че е много важно да има прозрачност, да има споделяне на информацията, да има равнопоставеност, честност. Много е важно да се предотврати агресивното данъчно планиране и неплащането на данъци от страна на компаниите. Словакия постепенно въведе значителни промени във вътрешното си законодателство с данъчен характер. Променяхме и променяме различните административни практики, за да е, откликнем на този проект БЕЦ, е, нашите системи и нашата данъчна администрация са пригодени за да правят е, ефективни данъчни одити, да се справят с проблеми като трансферното ценообразуване, например. Словашкия парламент е готов, готов отворен за сътрудничество по данъчни въпроси. Готови сме да обменяме информация с данъчен характер. Създали сме една стабилна мрежа за обмен на информация е, с данъчен характер. Словакия смята, че инициативата на ОИСР БЕПС е цялостна, мащабна, може да окаже влияние върху Европейския съюз и данъчното облагане в него. Когато говорим за ОИСР и евентуалните действия от името на Европейския съюз, Словакия е за е, бързо изпълнение от страна на Европейския съюз на препоръките на ОИСР БЕПС. Ние смятаме, че ако това се случи, ще има единно е, изпълнение на препоръките на ОИСР БЕПС и това пък от своя страна ще доведе до еднакво е, отношения в държавите членки. Мисля, че правилата трябва да бъдат приложени по един начин в Европейския съюз, без да има дублиране и препокриване. Що се отнася до директивата, която предвижда отчетността по държави, тя трябва да се е, договори много бързо и да бъде приложена. Словакия приветства пакета за избягване на практиките на неплащане на данъци, прият от е, комисията е, през януари. Словакия смята, че трябва да се доразвият понятията, заложени първоначално от ОИСР, БЕПС в Европейския съюз. Смятаме освен това, че на ниво Европейски съюз, на ниво съвет, трябва да се разгледат по-отблизо мерките, свързани с БЕПС и е необходимо да се засили диалога с трети страни, като се разпространяват идеите за добро управление, управление на глобално ниво. Благодаря. Благодаря, каза председателя. Сега аз ще дам думата в качеството му на съпредседател на господин Елзинга. Чухте изказване на ОИЦР, на Европейската комисия, на председателя на специалната комисия към Европейския парламент, към докладчика за директивата за борба с данъчната ерозия и прехвърляне на печалбата и представители на три национални парламента. Благодаря много на всички. Сега искам да ви дам думата за кратки коментари и въпроси. Искам да ви напомня, че времето за изказване е ограничено до 2 минути, така че моля ви следете часовника. Първо искам да дам думата на господин Мует от Френското национално събрание. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че имаме е, тази среща, на която да говорим за борбата срещу агресивното данъчно планиране. Благодарение на инициативите на Г20 и на ОИСР, сега Европа е хванала бика за рогата по тази тема. При три години и половина започнахме проекта за борба с данъчната ерозия и прехвърляне на печалбата. Нашата мисия беше да разгледаме агресивното данъчно планиране, БЕПС и как нещата се променят в националното законодателство. Към този момент се срещнахме с службите на Европейската комисия, но истината е, че тогава беше доста сложно тази тема да се реши на европейско ниво, защото данъците са обект на национални компетенции и разговорите не бяха напреднали до момента. Не бяха напреднали по начин, по който са към момента. Ликс всъщност този скандал се превърна в катализатор на проекта и на темата, защото извади на повърхността всички притеснения. Когато разглеждаме агресивното данъчно планиране, можем да видим, че това се случваше в сърцето на Европа, така че как можем да се справим с данъчните врати в националното законодателство, така че международните компании да не могат, и то напълно законно, да плащат нула данъци. В момента, в който пакета влезе в сила, ще предостави рамката, за да се справим с това. Европа има различни предложения как да се справим с това и един от предложените в Европа варианти е да се хармонизира данъчната основа, използвана за корпоративно данъчно облагане – това беше споменато и във връзка с европейския семестър. По този начин държавите членки могат напълно свободно да определят данъчните ставки, но имаме правило, което позволява да няма злоупотреби в държавите членки. Благодаря, казва председателя. Следващия колега е от белгийското, от белгийското представителство. Благодаря, господин председателю. Първо, по отношение на БЕПС, трябва да кажа, че имахме контакти с работната група. Смятаме, че трябва да се излезе малко извън рамките на данъчната основа, която ще се облага. преференциите по отношение на данъчната политика трябва да бъдат спрени. Проблема с данъчната основа като цяло е нещо много важно за, е, нещо много важно за нас. На ниво Европейски е, съюз е, смятаме, че трябва да има е, обща корпоративна данъчна основа. Имам два въпроса. Европейската комисия, госпожа Вестагер, осъди Белгия заради двойното необлагане с данъци. Има много аргументи, които говорят в полза на, на, на тези обвинения. Само, че тази система действа от 2004 година и сега действията, които се предлагат, са с задна дата. Белгийската държава трябва да изиска своите пари с задна дата. Този принцип на, на задната дата не знам дали е удачен. Как ще се инвестира в такъв случай, ако, ако прилагаме такива мерки? Директивата БЕПС трябва да се приложи. Не е сигурно обаче какви ще бъдат сроковете за това изпълнение и няма никаква правна сигурност по отношение на различните форми на финансова политика. Например, по отношение на, на, на собствения капитал и приспадането на на, на лихвите. Това е мярка, която се предвижда от БЕПС. Искам да попитам обаче какво точно ще се приложи тук? От една страна комисията казва, че тук ще се предприемат мерки, от друга страна казва, че няма да има мерки. И кога ще се случи всичко това? Преди директивата да се приложи в националното законодателство или не? Много аспекти на данъчната политика се поставят под въпрос. Ние искаме да има правна сигурност дори в рамките на междинния период. Because... Благодаря ви за изказването. Наистина ще ви помоля да се придържате към две минути, защото искаме да дадем възможност на всички, които са поискали думата, да се изкажат. Следващия представител е господин Креч от Малта. Заповядайте. Grazzi, Sur Chairman. Memx dubju li għal-kem tekniku dan il-qasam huwa. Без съмнение въпросът е технически и същевременно е много важен и на политическо ниво. Важен е на европейско и национално ниво. Темата е важна, съществена, а и естеството й изисква внимателен анализ на чувствителните мерки по отношение на защитата на държавите членки. Ние сме за справедливо данъчно облагане и поради тази причина подкрепяме голяма част от нещата, които са включени в пакета против избягване на данъчното облагане, но пък не можем да стигнем в една, до една ситуация, в която този пакет и тези мерки навлизат в суверенитета на държавите членки. Данъчното облагане е национална компетенция и поради тази причина е от огромно значение. Ако инициативата иска да бъде успешна, то този успех да се дължи първо на пълно представителство, извинете, на пълно спазване на принципа на субсидиарност, върху който се основава цялата идея на данъчното облагане и също така при признаване на фискалния суверенитет. Това трябва да бъде направено по начин, по който мерките в крайна сметка да бъдат изпълнени. И накрая, а ние смятаме, че в малките економики и онези, при които има сериозен риск или се изложен сериозен риск в сравнение с тези на по-големите държави членки, е важно да се види въздействието на очакваните мерки, за да може нашите граждани и избиратели да повярват в пакета и да го подкрепят съответно това ще направи изпълнението му успешно и ще поставим да постигнем своята цел. Благодаря. Госпожа Жули от Зелените в Европейския парламент, заповядайте. Добър ден на всички. Мисля, че това, което правим сега е важно. Исках да споделя с вас един доклад, който е Европейската зелена партия изиска за Икея ние открихме, че тази компания е избегнала, ако правилно разбрахме, 1 милион долара данъци за 6 години. Например, за Белгия сумата е 7 милиона, за Дания 3 милиона, за а, Франция 23 и така нататък. Ще ви помоля да видите какво се случва с тази компания във вашите страни? Да задайте въпроси на министрите на финансите и получете отговори. Доклада е на разположение, ще го изпратя към секретарята и мога да го споделя с всички вас. Това, което е важно, е новите правила за БЕПС няма да променят нещата наистина. Няма да накарат Икея да плаща данъците си там, където осъществява дейността си. Заедно с доклада ще представим пред парламента и своите предложения, за да можем да включим този вид агресивно данъчно планиране, което не се покрива в пакета БЕПС. Благодаря много, казва председателя. Следващия, който ще се изкаже, е господин Опрея от Румънския сенат. Заповядайте. Благодаря много, господин председател. Румънския парламент подкрепя плана за действие и борбата с а, данъчното избягване при корпоративните данъци. Важно е Европейския съюз да засили нещата, за да може да има по-сериозна отчетност на националните системи. Що се отнася до проекта директивата? Румъния за регандира, че... По CCCTV Румънския парламент се радва, че тя ще бъде прегледана. Става въпрос за общата консолидирана данъчна основа. И това ще реши част от проблемите с препятства на вътрешния пазар. Тази директива за общата консолидирана данъчна основа ще даде възможност да се прилага самата директива. При нас в Румъния има криза с работната сила и това ще бъде недостатък, защото много по-лесно ще се приложи тази директива в случаите, в които в страната има а, повече работна сила. Трансграничното възстановяване на загуби е още нещо, което ни интересува, тъй като няма стандарт и а, това може да доведе до економически и финансови а, различия след новото предложение, което ще излезем през втората половина 2016 година, Румъния ще продължи да разглежда бюджетното отражение на това предложение. Благодаря, казва председателя. Следващия, който ще се изкаже е госпожа Луажи от Френския, Френското национално събрание. Оратора поправя, името ми е Луважи. връзката между печалбите, данъците и място, на което се извършва бизнес дейността е много важна. Европа трябва да направи нещо повече от това, просто да обсъди темата, трябва да предприеме и действия. През последните няколко дни чухме колко агресивно се планират данъците и колко е необходимо решение. Данъчните загуби за бюджета са огромни. събирането на данъци е много важно за успеха на Европа. От една страна ние искаме от европейския данакоплатец да допринесе към бюджета, но пък от друга страна, ако не предприемем бързи мерки по отношение на международните компании, това няма да е добре. Също така трябва да работим в други сектори, да речем да защитим иновациите в Европейския съюз и да се справим с случаите на доминираща позиция на пазара. Трябва да имаме амбициозни общи данъчни мерки, които да доведат до това да се облагат с данък печалбите там, където те се реализират. Направихме, както казаха и колегите преди мен, препратка към необходимостта от партньорство с държавите членки, които са от огромно значение, за да може пакета ПЕП да е успешен. Сигурен съм обаче, че държавите членки всъщност искат да участват, за да може наистина нашия отговор да бъде резонен. Благодаря много, казва оратора. Следващия е господин Елгенбрек от Дания. Благодаря, господин председателю, дами и господа. Нека само да си припомним какво представлява проекта БЕПС. Този проект за борба срещу данъчна ерозия, прехвърлена печалба, няма за цел да извлечем печалба само единствено от корпоративните данъци. Той има за цел да се гарантира, че големите национални компании се облагат данъчно по същия начин, по който се облагат и големите международни компании. Става въпрос и за равнопоставеност при конкуренцията. Нека не го забравяме. Чух няколко изказвания днес, които засягат това да се повиши информираността сред населението, да речем. В Дания ние натиснахме нещата доста по този въпрос. Ние сме доста прогресивни и го казвам не защото бях министър в тази област, а защото наистина сме такива. Една от причините, е, че обсъждахме темата за данъчното корпоративно облагане доста години. И въпросът с информираността е, че всъщност може да се види как международните компании влизат в този дебат и казват, добре, защо да нямаме повече прозрачност? Защо в Дания нещата да не са по-прозрачни, отколкото са в други страни? И разберете, след като веднъж постигнете това, вече има напредък. Ако има нещо, което ние от Дания можем да направим, за да помогнем на който да било от вас във вашия парламент, да натиснете нещата, за да се случат по този начин, моля кажете ни. Ние в Дания имаме отворена база данни, в която всъщност може да се види всяка компания, всяко дружество в Дания, колко са направили като печалба, колко са платили като данък и това повишава информираността. Така че ако има нещо, нека го направим, но при всички положения нека изпълним проекта БЕПС максимално скоро и да го превърнем в национално законодателство. Следващия оратор е господин Столоян от НЕП. Благодаря. Приветствам проекта на директива, представен от Европейската комисия и приветствам усилията на националните парламентаристи да спрат прехвърлянето на печалбата или поне да намалят мащаба на, на проблема. Истината обаче е, че малките дружества плащат повече данъци от мултинационалните компании. И ето защо трябва да спрем тези практики. Всъщност, току-що научихме от Европейската комисия, е, от едно публично изказване на комисията, че някои от данъчните предварителни споразумения са били в разрез с европейските правила за държавна помощ. Затова имам въпрос към Европейската комисия. Как е било възможно това? Как е възможно да не се действа по този проблем? защото данъчните постановления съществуват от много години. Те не съществуват в рамките на последната година или в рамките на няколко месеца и трябва да действаме. И за да се действа, Европейската комисия трябва да направи нещо, но тя започна да действа едва след като имаше големи протести и се стигна до скандал. Затова искам да попитам комисията, защо се стигна до там. Как така решихте да не действате в продължение на толкова дълго време? Благодаря. Следващия оратор. Госпожа Лори от Естонския парламент. Благодаря. Аз съм съгласна с датския колега. Справянето с неплащането на данъци и данъчните измами е приоритет в областта на, на данъците, защото в крайна сметка става дума за лоялна конкуренция. Когато има лоялна конкуренция, има економически растеж. Това ни трябва в момента в Съюза. Аз съм съгласна и с онези, които днес казаха, че нашата економика по-настоящем не е същата като в миналото. Нашите данъчни системи просто са безнадежно изостанали от развитието. Например, много е трудно в цифровата економика да се установи къде се генерира стойността, но облагането трябва да се случва там, където се генерира тази стойност. Много е важно, съответно, да определим ясно къде се създава печалбата и там трябва да бъде и данъчното облагане. И освен това искам да кажа, че когато хармонизираме обмена на данъчна информация, следва да се стремим към избягване на двойна административна тежест. Това всъщност е нещо, до което може да се стигне по силата на тези инициативи на ОИСР и Европейския съюз ние подкрепяме прехвърлянето на данъчната тежест от трудовата дейност към тези, които замърсяват, например. Мисля, че така ще се стигне до по-голям растеж. Госпожа Андре от Френския сенат. Благодаря, господин председател. Проекта за данъчната ерозия, както вече разбрахте, е подкрепен от Франция. Всъщност той бе анализиран за пръв път в рамките на американска група, която избягва данъчно облагане. Няколко транснационални компании от Франция обаче са обезпокоени от ориентацията на тази уредба, специално въпроса за делокализацията на данъчната основа – благодарение на което новите економики в света, като Бразилия и Китай, осигуряват сериозни възможности за облегчаване на данчето бреме върху тези предприятия и като се възприема принципа на мястото на реализация на продукцията, а не на мястото на генериране на печалбата. Ние организирахме една поредица от изслушвания, за да видим доколко Франция би могла чрез активна данъчна дипломация да защити интересите на своите предприятия, както в рамките на ОИСР, така и при предоговарянето на данъчните спогодби. Enfin, à l'automne, plusieurs articles de la loi de finances през есента миналата година Сената на Франция прие няколко изменения на данъчния кодекс за транспонирането е, на някои от договореностите по ИСР в френското законодателство, но все още трябва да работи в тази посока и то всички благодаря. The благодаря и последния по списъка е господин Демаси от групата на Обединената левица Европейски парламент. Благодаря, господин председател. Добре дошли на колегите в Брюксел. Пакета на Европейската комисия против избягване на данчето облагане без съмнение е голяма стъпка за Европейската комисия, но твърде малка стъпка за честните данакоплаци и за онези граждани, които страдат най-вече от съкръщаванията на социалните разходи. Инициативата на комисията бе еднократна възможност за облагане на транснационалните корпорации като единно економическо, единен економически субект, каквито всъщност са те. Комисията обаче е, предпочита е, най-високия край от скалата по ОИСР, е, все още 30% могат да бъдат изключвани от данъчно облагаемата печалба, 30% от разходите. Клаузата за превключване, свързана с контролираните чуждестранни предприятия, е сериозен лост за данъчно облагане, но праговото равнище от 40% по ОИСР първоначално ОИСР предлага 75%, изследователите говорят дори за 90% но сега има 40%, което все още е сериозен стимул за прехвърляне на стопанската дейност там, където са ниските данъци. Освен това, тези правила не се предлагат еднообразно дори от всички държави членки, така че все още има какво да се направи. Европейският парламент трябва да настоява за данъчна справедливост. От това се нуждаят днес нашите граждани и нашата економика за да е, се освободим от депресията, за да, за да гарантираме високи държавни приходи. Благодаря. Благодаря, това бе последният оратор. Приключихме разискванията по тази част, е, е, именно за данъчната основа. Бяха повдигнати два въпроса от Белгийския парламент, един от Румънския парламент. Вероятно, мога да дам думата сега на е, представителя на Европейската комисия за много кратък отговор, не повече от две минути на въпросите, е, след което може да продължите и двустранно, вероятно, и извън тази зала. Благодаря, господин председател. Да, с удоволствие ще кажа няколко думи по някои от въпросите. Първо бих искал да благодаря на всички, е, понеже нямах възможност до сега да го направя, които повдигнаха въпроса за общата консолидирана данъчна основа. Всичко, което вършим за данъчната ерозия е необходимо, но нищо, което вършим в тази област, не премахва интереса, който имаме всички от една обща данъчна основа. На второ място аз ще коментирам въпросите, е, не мога да коментирам въпросите за държавните помощи, тъй като това не е работа на комисията, а и не е моя е, професионална задача. Имаме отделно е, звено за защита на конкуренцията. Но тук не става въпрос е, за същинска данъчна помощ от държавна помощ от данъчен характер. Що се отнася до специфичните белгийски режими, като например да така наречените основни лихви, е, това са неща, които следва да бъдат е, е, разглеждани с оглед на предпазните мерки, които налагат други държави. Има сравними такива системи на други държави членки, които са съпроводени от мерки за борба с злоупотребите, които са далеч по-ефикасни от бългийските такива. Това, прочем, е една от препоръките, които отправяме в рамките на економическия семестър към Белгия – това не е сама по себе си порочна или осъдителна система, но е, би следвал да се съпровожда от изключително строги мерки против злоупотребите. Е, италианската система, например, в това отношение ни се струва по-солидна от действащата по-настоящен в Белгия. Но това е въпрос, който в момента се дебатира е, сред белгийските политици. И последно е, за данъчните постановления. Две неща – е, след, не, не може да кажем, че Европейската комисия се е пробудила едва след Люксликс, що се отнася до обмена на информация по предварителните данъчни постановления. Въпросът беше на дневен ред още от 2010 година и в рамките на групата за кодекса на поведение. Единственото нещо, което бих искал да кажа, е да подкрепя казаното от е, колегата от Холандския парламент, а именно, че когато е на лице солидна нормативна база, ясна и амбициозна, е по-лесно да се постигнат добри резултати, отколкото когато разполагаме с ненормативно така наречено право, е, оставено на добрата воля на държавите членки. Значи днес с директивата за предварителните данъчни постановления сме по-добре обезпечени, по-солидно -по стоим е, в е, борбата за възстановяване на данъчната прозрачност. Благодаря. И с удоволствие, имайки предвид, че времето е ограничено, ще проведа и двустранни разговори с онези, които проявяват интерес. Благодаря. Благодаря ви и благодаря на, на, на всички участвали в а, първата част от нашето заседание. Продължаваме с втората част Банков съюз. А, мога ли да поканя колегата съпредседател за тази част от заседанието?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 моля, госпожи и господа, присъединявам се към колегата от Холандския сенат в благодарността ни към Европейския парламент за днешното мероприятие. Както стана ясно, втората ни тема днес е Банковия съюз. Банковия съюз е реформа от фундаментално значение в Европейския съюз, чиято цел е да се засили стабилността на финансовата система. Е, целта на днешната ни дискусия е да обсъдим най-големите постижения в тази област до сега, както и сегашните и бъдещи предизвикателства и необходимите стъпки за доизграждане на банковия съюз. Единния надзорен механизъм и единния механизъм за реорганизация на банки, изпаднали затруднения вече действат е, приветстваме днес тук сред нас е, представители на тези два първи стълба на Банковия съюз. Даниел Нуи, е, председател на Надзорния съвет на Европейската Централна банка, и Елка Кюних, член на съвета на механизма, единия механизъм за реорганизация ще чуем какви са приоритетите им за по-нататъчната им работа. Днешното ни заседание е само ден след гласуването в е, Економическата комисия на Европейския парламент по първия доклад на парламента, посветен на Банковия съюз. Е, докладчик по този доклад е господин Гуалтиери. В доклада си той прави равносметка на постигнатото през 2015 година. Е, освен това, е, работата в комисията на парламента по економическите въпроси по предложението на комисията за Европейска депозитно-гаранционна схема вече е в ход. Е, в Холандския сенат и в Камерата на представителите се чуха различни мнения относно необходимостта да бъде създадена такава една европейска депозитно-гаранционна схема именно сега ето защо ние е, се отнасяме с особен интерес е, към разговорите за изграждането на третия стълб от Банковия съюз. Очакваме да разменим мнения с оглед намеренията да се реализира е, капацитета на Европейския съюз за осигуряване на еднообразна и висока защита на е, депозитите в рамките на един действащ банков съюз, така че действително да се разкъса връзката между е, суверенната държава, т.е. между държавата и банките, да се засили доверието на депозантите, както и финансовата стабилност. Сега ще дам думата на госпожа Нои, председателка на надзорния съвет на Европейската централна банка. Благодаря ви, е, господин председател. За мен е удоволствие, уважаеми госпожи и господа депутати, да присъствам на, на днешната среща. Първоначално аз щях да спра вниманието ви е, на постиженията е, е, през последните две години. На второ място за пречките, които все още има пред единия надзор от страна на националното законодателство, но според мен е по-добре първо да ви представя нашата оценка на положението в банковото дело в Европа. Позволете ми най-напред да кажа, че положението днес е съвсем различно от това, което беше през 2012 година. Европейският банков сектор е далеч по-устойчив, тъй като капитализацията на сериозните институции нарасна средно от близо 9% през 12 година до близо 13% след надзорния преглед – който извършихме миналата година. Освен това, качеството на банковия капитал е, също значително нарасна. И сектора днес е далеч е, по-способен да поеме неочаквани финансово-економически сътресения, отколкото преди няколко години все още има една подгрупа банки с е, значителен обем е, необслужвани кредити. По време на комплексната оценка обаче тези експозиции са идентифицирани, като за първ път се прилага е, общо определение на необслужваните кредити, предоставено от Европейската банкова администрация. Освен това тези експозиции са адекватно провизирани и следователно се намираме в едно прилично положение, общо взето, което ни дава възможност да е, намаляваме относителния дял на необслужваните експозиции така, по един подреден, планомерен начин през едните няколко години. Е, за тази цел работим тясно сътрудничество с съответните национални органи, е, така че е, политиката на общоевропейско равнище да се допълва от необходимите национални мерки след приключване на цикъла от 2015 година е, е, ние е, формулирахме капитализацията от първия шалон, която очакваме в европейския банков сектор, т.е. няма да бъдат въведени нови капиталови изисквания, така да кажем, че огромното мнозинство от банките вече се съобразява с действащите в Европейския съюз нормативни документи за банкова капитализация а, освен това е въведена политика а, за разпределение на финансовия резултат, а, благодарение на която те до 2019 година ще могат да изпълнят изискванията. През 2015 а, година се наблюдава нарастване на печалбата спрямо 2014 година, благодарение на което банките могат да водят една правилна политика на разпределение на печалбата от една страна, без да накърняват първошелоните капиталови изисквания и кредитират економиката. Банковия сектор също така разполага с е, буфери е, за допълнителна капитализация от първия шалон, с постепенното въвеждане в сила на изискванията, банките вече превишават минималните прагови равнища и, и доизграждат буферите, които са необходими. И с общия режим на реорганизация на изпадналите в затруднения банки можем да сме сигурни, че банковия сектор ще поеме цената на рекапитализацията, а не да накоплатец. Защо механизма за реорганизация? Защо това е така? Защото се стимулира дисциплината? Но а, наблюдаваното напоследък а, разширяване на, на лихвените маржове не оправдава необходимостта от по-нататъчна капитализация. Тоест не, не е оправдано. А сега ми позволете да се спра на двата въпроса, с които първоначално смятах да ви занимая. Първо, постиженията на единия надзорен механизъм през първата година от неговото действие. Е, създаването на Европейската централна банка като надзорен орган за цялата еврозона е, за краткия период е, от началото до сега е безпредседентно постижение. Изпълнявайки надзорната си роля, нашият подход се гради основно на принципа, че всички наблюдавани банки се третират еднакво, в зависимост от категорията, в която попадат. Ние наистина сме единен надзорен орган. За да постигнем своята цел, обаче се нуждаем от две неща. Еднородни правила и еднородното им прилагане. Е, благодарение след като бе създаден единия механизъм за надзор, ние е, е, направихме сериозни крачки в двете посоки Създадохме обща методология за надзорен преглед и оценка, приложима към всички значими, така наречени банкови институции. Значи надзорните ни изисквания са строги и справедливи. И се движим към равнопоставеност. truly single rule book for now, and therefore full harmonization of supervisory practices is not possible. One issue in this respect are the so-called options on national discretion. Един такъв вариант а, а, са така наречените опции за национална дискреция. А, някои от тях са прихвърлени на Европейската централна банка. Фактически имаме политика на хармонизация и тя ще бъде реализирана през 2016 година. И сега, как различните банкови уредби в национален мащаб предотвратяват единия надзор? Има, имаме ограничения. Европейската централна банка не може да направи всичко. Все още има различни регулации на надзора в държавите членки, които ние не можем да преодолеем и те опоручават равнопоставеността. Още повече, че работата ни като надзорен орган се осложнява. Разликите са от различен характер. Е, първо, е, съюзното законодателство по-настоящем дава факултативни възможности на държавите членки по линия на националното законодателство. И Европейската централна банка не може да направи нищо за по-висока хармонизация. Необходима е законодателна инициатива е, за преодоляване на първопричината. На второ място, сериозна причина за разминаванията е, се корени в това, че е, се регламентира не с регламенти, а с директиви. Е, например, когато е най-необходима бързата намеса на надзорния орган, е вероятно, когато една банка е затруднение. Ето защо директивата за реорганизация на банките дава на надзорния орган правомощия за рамна намеса. Обаче това е директива и транспонирането й е право на националния законодател, в резултат от което Европейската централна банка се натъква на 19 различни законодателни разрешения само в еврозоната. Последователната непротиворечива уредба в тази област, в идеалния случай чрез регламент, е не просто желателна, а напълно необходима. По-нататък националното законодателство може да наруши равнопоставеността в Банковия съюз, дори когато не е необходимо да се транспонира съюзно законодателство правото на преценка, което е дадено на Европейската Централна банка за хармонизиране на правилата в Банковия съюз, се ограничава от допълнителни правила и задължения, които се въвеждат от националния законодател, поне в някои страни. Така, например, незадължителна надзорна практика и отведнъж става задължителна. За да се постигне действителен банков съюз, държавите членки би следвало да се въздържат от издигането на нови препятствия е, пред еднообразната надзорна практика и упражняването на надзорната дискреция от страна на ЕЦБ. В заключение, е, е, е, нека кажем, че единният надзорен механизъм е създаден с пълни основания. Ние се стремим да изпълняваме приетото. Трябва да, да преодоляваме трудности и ограничения. Обаче, от национален законодателен характер и ние очакваме от вас, националните законодатели, впрочем, както и съюзните, да направите необходимото за постигането на действителен единен надзор. Трябва да, да, да се борим с фрагментирането, трябва да проявяваме бдителност по отношение на всеки нов нормативен акт, който се появява, е, така че е, надзорните правила за банките да бъдат изцяло хармонизирани, за да изпълним работата, която сте ни възложили. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Благодаря ви, госпожа Нои. Сега бих искал да дам е, думата на доктор Елке Кьоник – председателка на, съв... на Единния съвет за реорганизация на банките. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа депутати от националните от Европейския парламент, доколкото сме нова организация, много от нещата за нас за пръв път. Ето, днес за пръв път се обръщам едновременно към членове на националните парламенти и членове на Европейския парламент. И това е много важно, според мен, е, ние сме решени да, да, да се отчитаме пред вас, да, да работим прозрачно. И освен това се радвам, че за първ път а, мога да говоря а, заедно с вас в присъствието на, на колегата Нои, а, председателка на надзорния съвет на ЕЦБ. Имаме много, не, много неща, които ни свързват. Но нека се спра сега на постиженията на, на е, съвета по реорганизация на банките през 2015 година, приоритетите ни през 2016 и няма да се въздържа е, накрая да коментирам е, е, думите, които каза Даниел, които изцяло подкрепям. Така, така какви са големите, главните ни постижения през миналата година? Е, тъй като само преди две седмици докладвах пред економическата комисия на парламента, ще се опитам да не кажа същото, но едно трябва да повторя, очевидно, ние все още сме на начален етап. Разполагаме с близо 130 на служители по-настоящем, надяваме се да удвоим броя им до края на тази година. Изграждаме се организационно, нещата вървят добре, имайки предвид това, че сме на начален етап – много все още трябва да бъде направено. От съдържателна гледна точка, е, единния реорганизационен механизъм работеше още миналата година, както се сочи и от доклада на господин Гуалтиери. И ние се постарахме през последните месеци наистина да сме <clears throat> готови за предприемане на действия по реорганизация на банки от началото на тази година. Е, водихме преговори. Първо бе подписано споразумение. То бе подписано през декември, но бе постигнато много рано с Европейския е, парламент за обмен на информация и взаимодействие. Имаме меморандум за разбирателство с Европейската централна банка е, за сътрудничество и обмен на информация. Всичко това е вече зад гърба ни. Очевидно, обмена на информация, особено с ЕЦБ, съгласно регламента, е нещо особено важно за нас и ние сме в постоянен контакт с Европейската Централна банка в изпълнението на тези задължения. Обмена на информация е, впрочем, една от темите, е, за която Даниел с вас е, е, винаги, когато се срещаме, разговаряме. Е, необходимо е също така тясно сътрудничество и аз съм удовлетворена от това, че то вече е факт с националните органи е, за реорганизация. От съществено значение е това сътрудничество, защото тези национални органи за реорганизация на изпаднали в несъстоятелност банки играят съществена роля по отношение на не така значимите по нашите категории институции, освен това те са наша трансмисия по отношение на големите институции, по отношение на националните, на националните власти. В край на краища ние се нуждаем от всяка информация за националните условия, до която можем да се доберем. Ам, разработили сме ръководство, почти е готово то а, е, за управление на банкова криза. И благодарение на това ръководство ще можем да действаме еднообразно, по планирането на мерки за намеса и, ако необходимо, по осъществяването им в еврозоната в бъдеще. За да осигурим прозрачност, възнамеряваме да публикуваме кратък документ, който съдържа насоки, е, наред с е, наречения от вас наръчник или ръководство за надзора – тази година, ще стане така, че и специалистите, и обществото като цяло да разбере нашия подход към планирането на реорганизационните мерки. Подчертавам планирането им. И разбира се, и, и изпълнението им при необходимост. Това е от съществено значение за сигурността на пазарите. Координацията с националните органи, наред с координацията с ЕЦБ е важна, но не, но, но, но не стига. Трябва да си сътрудничим и в по-широк международен план, извън еврозоната и извън Европейския съюз, тъй като повечето големи банки провеждат дейността си навсякъде. Уместно ще бъде, ако кажа, че през последните години се случи много, много нови неща настъпиха и в надзора, и в планирането на организационните мерки, но все още има неразрешени въпроси. Сега ще се спра за това на главните ни приоритети за тази година. Съветът по реорганизация, както вече казах, е, е орган, който гледа напред е, ние следователно се занимаваме с планиране на евентуалната си намеса, като сме твърдо убедени, че едно добро планиране да се надяваме ще предотврати реална намес. Малко на шега, аз казвам, че ние не само чакаме, не, не седим с кръстени ръце и чакаме първите ни клиенти да ни дойдат на прага. Главната цел на съвета за тази година в тази област, планирането на реорганизационната намеса, е да постигнем пълен капацитет за планиране, да, да, да се приведем в съответствие с директивата за всички е, банкови институции, които са в нашия периметр, да създадем и екипите. Значителна част от това упражнение е определенето на минималните изисквания за собствени средства и допустими пасиви, е, прословутото съкръщение ЕМРО – за отделни банки и групи. Тези изисквания, да се надяваме, ще бъдат прияти до края на тази година и ще се прилагат за всички банки в Европейския съюз по подходящ, целесообразен и пропорционален начин. Наша задача ще бъде да съгласуваме някои от международните изисквания под съкръщението ТИЛАК с ЕНРО, по един последователен начин. И добрата новина е, че противоречие няма. Това е напълно възможно съгласуването и добре се разбира от отрасъла. Енро от не по-малко от 8% от общия обем на пасивите, но и доста над, в зависимост от конкретния случай, ще бъде въведено като изискване за най-големите банки в рамките на Банковия съюз. Определенето на този показател ЕМРО няма да бъде само количествен показател за банките – добрата новина всъщност тук е, че вероятно количествените показатели няма да поставят повечето от банки на кой знае какъв натиск. Трябва да определим обаче и качествени изисквания и постигането им ще бъде по-тежка задача и вероятно ще отнеме повече време на банките, но отново ще се преценява във всеки отделен случай и е, това е необходимо, така че за напред банките наистина да подлежат на реорганизация. Ще бъдат изяснени и други въпроси, в това число как ще се възползваме от инструментариума, с който разполагаме, но освен това, връзка с казаната вече от Даниел, има една област, в която бих казала се нуждаем от повече единство, отколкото многообразие. Става въпрос за, за, значи, за работа на, на, по иерархизацията на кредиторите, е, така че правилника, правилата, действащото законодателство да се предлагат еднообразно, а не както сега да имаме 19 държави член, които са транспонирали директивата за реорганизация и работят и цяло в духа на тази директива, обаче с национални разлики. Сега, ако погледнем положително нещата, това не е катастрофа, но отежнява работата и в определени случаи може да доведе до не така благоприятни или не така плавно протичащи процеси. Фонда, единия фонд за реорганизация на, на банки, е, имаме вече механизъм изработен, първите кредитни споразумения са подписани, през едните седмици ще се подпишат нови. Освен това сме събрали вноските за 2015 година и към края на януари ни ги прехвърлиха. По-настоящем разполагаме с 4,3 милиарда. Отговаря това на очакванията. Що се отнася до вноските за 16-та година, те ще бъдат прехвърлени на единия фонд за реорганизация на 30 юни и, и ще се съберат фактически първите две годишни вноски. Да се върна сега на казаното от колегата от ЕЦБ. Съвсем уместно е да се каже, че от 8-9 година насам станаха много неща. Банките са по-силни, не така задлъжняли, по-безопасни, отколкото бяха при върха на кризата и дори непосредствено след него. Европейската банкова система определено е по-устойчива на економически сътресения. Освен това, аз мисля, че е, е, е, единия механизъм за реорганизация – е, дава условията, рамката е, за, за намеса от 2014 година всъщност е така. И ние, е, като орган, който администрира този механизъм, е готов да прави всичко възможно да го предлага, да го прилага последователно. Сега, за, за сложности и, и, и неразбори в Европа много лесно се говори. Е, любима тема е това, но ми се струва тя не е така популярна вече, няма основания за това, що се отнася до банковия сектор. И ви благодаря за вниманието. Сега бих искал да дам думата на господин Галтиери, който е председател на комисията ЕКОН и който е докладчик по първия годишен доклад за банковия съюз. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Наистина, виждам двете части на Банковия съюз тук до нас. Парламента силно подкрепя този проект и мисля, че е много положително това, че първият доклад, който вчера беше прият с мнозинство от 71%, имаме, е това, че имаме първоначална оценка на първата част на Банковия съюз. Парламент е обединен. в това, че ССМ е успех – От оперативна гледна точка, наистина считаме, че е забележително това, което беше направено в това по отношение на нашата работа с а, надзорните органи. Разбира се, необходимо е да се рационализират част от административните процедури, за да може процеса на вземане на решение да бъде по-ефективен. Мисля, че единния механизъм за надзор наистина сериозно допринася за възстановяване на силата, на резидентността на нашата банкова система – съгласно с коментара на госпожа Ноя. И бих казал, че подобряването на качеството или на количеството на капитала на институцията, което е част от причината, което всъщност развитието на пазара не е отчело. Има данни, които трябва да бъдат взети предвид и начина по който може да се помогне на качеството и количеството на капиталите е именно качеството на надзора. Разбира се, имаше и няколко забележки, които направихме, свързани с, да речем, минималната сума за разпределене, MDA. В момента това не е част от настоящото законодателство, но това пък не ни пречи да използваме определена гъвкавост, за да можем да, да не засегнем такава степен пазара could be reconsidered in order to, to Предишното решение трябва да бъде отново разгледано, за да можем да се използваме, да се възползваме в максимална степен от гъвкавостта. Разбира се, трябва да се прегледа и законодателството, вариант, в който има дивиденти, да речем, може би не най-доброто решение. Ние сме готови да подкрепим вашето вашия призив за по-сериозна хармонизация на законодателството. Подкрепяме и възможността за национална дискресия, което е много важно. Тази тема в момента е поставена за обсъждане, но като цяло мога да кажа, че наистина сериозно подкрепяме вашите усилия. Както разбира се, подкрепяме и общия призив за намеса в законодателството. Мисля, че това се признава дори някъде, където не бихте очаквали, да речем в Обединеното кралство. Те признават, че трябва да се изиска допълнително ниво на хармонизация в банковия съюз. Трябва да има еднакви правила. Надяваме се, че ще останат еднакви правилата за всички нас. Освен това, имаме специфични мерки с цел по-нататъчна хармонизация, които вярваме, че са полезни и които подкрепяме. Има и по-широкия въпрос, свързан с подобряване на капацитета за оценка при проверката на банки и техните баланси, за подобряване на капацитета, включително и задълбочен анализ, анализ на активи на ниво 3. След това имаме и единния механизъм за надзор, за който, както каза колегата, по-скоро нещата са в начална фаза, но пък е важно, че нещо се случва и мисля, че принципа bail-in е принцип, който можем да подкрепим и не бива да го е, забравяме този принцип за спасяване на банки. Освен това, трябва да оценим различните възможности, включително различните инструменти за разрешаване на проблеми на банки, различни от ликвидация, възможността да се подобри и а, допълнителната гъвкавост, която е заложена в рамката. Това, разбира се, трябва да бъде взето предвид, за да имаме прозрачност, гъвкавост на една страна и от друга страна да можем да опазим финансовата стабилност и да запазим доверието в банковата система. Накрая, разбира се, остава въпроса за завършване на банковия съюз. Хубаво е, че имаме добро отношение към предложението за вътрешна рекапитализация, така наречения Бел-Ин. Имаме положително развитие, което разбира се ние подкрепяме с известна предпазливост. Внимаваме как стоят нещата по отношение на суверенитета. Това е много важно. Смятаме, че нещата трябва да случат в средносрочен план, в рамките на международни органи, като Комисията за международен надзор и трябва да се избегнат нежеланите въздействия върху пазара. Така че, парламента е готов да се да разгледа този тема, но би искал да подходим предпазливо. Аз съм напълно съгласен с вижданията, които вчера изрази господин Драги. И това е повече или по-малко това, което искам да кажа. Разбира се, надявам се, че ще можем допълнително да обсъдим нещата във връзка с механизмите за надзор, с националния парламент, в Европейския парламент и да засилим банковия съюз. Благодаря, господин Галтиери. Сега искам да дам думата на госпожа Хупнер. Благодаря. От това, което беше казано, мисля, че на всички нас е ясно, че Банковия съюз все още е работа в прогрес. Освен това, когато гледаме тази тема, не трябва да забравяме, че идеята на този съюз беше да се разруши връзката между суверенитет и банкова система, така че когато има криза при банките, това да не води до задлъжнялост на страната. И разбира се, с това искахме да въведем надзор на големите банки и да няма проблеми при, тяхна, при, при справяне с техните проблеми. Струва ми се, че много беше направено и презентацията на госпожа Нюи и на госпожа Кенинг ни предоставиха доста доказателства в тази насока. Ние в Европейския парламент сега започваме работата по а, стартиране на схемата за гаранция на депозити, която дава допълнителни гаранции в групата на основните държави трябва да се справим с предизвикателството на Европа на две скорости и разликите между тези, които са вътре и които са вън. И отново казвам, банки, банковия съюз отваря вратата към онези страни извън еврозоната. Те имат възможност да влезнат в тясно сътрудничество с механизмия за надзор, Важно е ние да можем важно е да можем да се присъединят страни към тези механизми, към единния фонд за реорганизация. За сега само две страни, Обединеното кралство и Швеция, са казали, че не искат да се присъединят. Разбира се, подхода да изчакаш и да видиш има своята стойност, но в крайна сметка целта е и тези страни да се присъединят. Това е един проект, който има за цел да се засили европейското измерение в тези дни. Всички могат да се присъединят, тези, които останат отвън, са в риск от маргинализация. Тук трябва да имаме европейско решение във връзка с надзора и разрешаване на банковите проблеми. Банковия сектор се характеризира с най-различни активи, които се държат от чужди банки. Също така там има и много международни групи, които са именно институциите, които е трудно да бъдат обект на надзор, тъй като те с международен характер. Затова беше създаден и банковия съюз. Освен това, активите в чужите банки не трябва да се държат основно от банки в трети страни, а в страните, които са част от банковия съюз. Например, в Чехия 88% от активите се държат в чужбина. А тези при които има филиали, са отново част от Банковия съюз в България. Ситуацията е подобна, така че казвам отново. Хубаво е поне тези, които предстоят да се присъединят към еврозоната, да се присъединят и към Банковия съюз. Благодаря. Благодаря, госпожо Хюбнер. Сега ще дам думата на госпожа Карим Берже от Френския парламент, Комисията по финанси. Благодаря, господин председател. И е, първо поздравления за госпожа Ниви и госпожа Кевник за общо извършената работа. Едно е да се вземат е, решения, съвсем друго нещо е те да, да се превърнат в дело. Аз накратко ще засегна три въпроса. Първо, докъде стигна Франция в прилагането на разпоредбите за банковия съюз? Е, ние постигнахме немалко в това отношение, тъй като ако говорим за механизма за организация в е, Франция, решенията бяха взети още през 2013 година у нас, а по целият механизъм на надзора всички е, процедури, предвидени за нуждите на Банковия съюз, са вече факт, действат във Франция – това число аспекта, на който ще се върна, за гаранциите, за защита на депозитите. Франция определено желая да бъде постигнат общ напредък в това отношение. Така че Франция не само подкрепя извършеното, а се ангажира и вече е направила немалко да се съобрази с всички изисквания, проистичащи от действащата уредба на общо европейско равнище. Вторият аспект е за предизвикателствата пред бъдещето на банковия съюз през едните месеци и години. Да, не малко. Направихме и, и можем да се гордеем е, с стъпките в посока към по-висока степен на интегрираност на, на банковото регулиране, на контрола върху финансовия сектор, с тези два стълба, които вече са факт. От една страна регулацията и надзора, и от друга страна, като втори стълб, е, реорганизацията на изпаднали в несъстоятелност. Това са единни режими и представят е, основен напредък. Ако преди няколко години е, е, бихме си представили е, това нещо, е, едва ли мнозина биха повярвали в това като реалност. Така че основания за гордост има. Сега, какво означава всичко това конкретно за европейските граждани? Е, днешният дебат свидетелства за това, че все още се занимаваме с строго експертни, абстрактни аспекти от макроекономически характер. За нашите европейски съграждани банковият съюз ще бъде факт, ще бъде реална гаранция, когато техните пари, техните спестявания бъдат гарантирани. Когато банковите депозити, които са устой на доверието в една валута бъдат защитени от един общ механизъм. За да може Банковия съюз да, да, да премине от, от един абстрактен европейски градеж към един реален политически факт, трябва да се движим към защитата на, на депозитите. Спомняте се, по време на кипърската банкова криза този въпрос се превърна в емблема на, на всички слабости е, на Европа е, в финансовата област. Така че ние е, безусловно държим Европа, всички европейски държави в интерес на своите граждани да постигнат напредък към гарантирането на депозитите. Ако не, не постигнем тази солидарност помежду си, фактически банковият съюз никога няма да бъде разбран, никога няма да допринесе полза за нашите съграждани. И на трето място, всичко, което остава да бъде извършено в е, областта на финансовото регулиране. Онези, които а, е, а, е, страстно се занимават с тази област, през последните седмици а, можеха да прочитат немалко а, публикации за новите финансови рискове, пред които е изправена и Европа и целия свят. Значи говори се за поредния балон, който все още не е разкъсан от действията след кризите. Става въпрос за дългов балон, както в частния, така и в държавния сектор. И погасяването на, на дълговете от 2008 година насам фактически не е, е свършило е, достатъчно. В това отношение ние можем да, да се радваме, че разполагаме със средствата да предотвратим рисковете свързани с банковите баланси. Сега обаче ни се казва, че не банковите баланси са проблемът по-настоящем, а за всички механизми за управление на актива и на пасива на една банка, значи всички парични девизи, които се трупат около центъра на, на е, една банкова институция, тези така наречени задбалансови активи и пасиви банко, банково дело в сянка се нарича понякога това, но тук можем да говорим и за спестовни всякакви е, каси, е, пенсионни фондове, е, които разполагат с значителни ресурси в Европа, Европа и които определено сега са предмет на внимание от финансовите пазари. В заключение какво мога да кажа? Постигнали сме значителен напредък. Трябва да направим последната стъпка. Така че банковият съюз наистина да служи на гражданите, като гарантира депозитите им. И освен това, ние всички европейци трябва от сега да се готвим е, за отговор на една нова финансова криза, която вероятно няма да засегне банките на първо място, а дори ще засегне целия финансов сектор. Благодаря. Сега ще дам думата на последния оратор, колегата ми от Холандския Сенат, госпожа Хенриете Праст. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря, колега. Мартин Ван Роян. Днес се изказвам от името на Холандския сенат. Аз съм член на сената. Ще говоря за предложението за европейска схема за гарантиране на вложенията. Искам в началото да кажа, че има различни позиции в Сената относно дали трябва да има такава схема. И това въжи, между другото, за Холандския парламент като цяло. С тази оговорка искам да говоря за един конкретен аспект на тази схема, а именно фонда за обезпечение на депозитите. Такъв е, фонд би имал две функции. Първо да защити вложенията, ако банката фалира и на второ място да минимизира възможността за финансова нестабилност, ако, например, има масово изтегляне на средства от банките. За да използва и да е, осъществи тези две функции е, схемата, тя трябва да отговаря на определени изисквания. Два аспекта имат нужда от промени тук. Е, тъй като може да се стигне до обратния резултат. Първо ще кажа няколко думи за инвестициите от страна на фонда. Когато фонда прави плащания към засегнатите лица, именно депозитарите, вложителите в една фалирала банка, тези средства трябва да се отпускат без да има допълнителни разходи и може да има специална сметка за тази цел в ЕЦБ. Член 73 от предложението обаче казва, че средствата трябва да се инвестират. Цитирам, да се инвестират в високо ликвидни активи с, с голяма кредитна стойност. Затова не би ли било по-добре от този член излишно да се изключи възможността фондовете, средствата по-скоро, да се инвестират пряко или косвено. Косвено, например, чрез борсови индекси. В крайна сметка не искаме стойността на фонда да падне в момента, в който средствата по него ще трябва да се отпуснат. Освен това не искаме управляващите фонда да продават дялове тогава, когато банките са в тежко положение. Това ще влуши проблема още повече. На второ място. Ще говоря за ситуация, в която средствата по фонда са достатъчни. По-настоящем от тази точка, от този момент нататък, от банките няма да се иска допълнителен финансов принос. Не забравяйте обаче, че финансовия принос е обвързан с риска. Ако банките спрат да плащат, няма да има и елемент на риска. Съответно, банките ще започнат да поемат по-големи рискове, тъй като това поведение няма вече да е свързано с по-голям риск и съответно с по-голяма рискова премия. Тоест, банките ще е, субсидират е, по кръстосан начин рискови банки. Това е една, един перверзен стимул, и е, той може да се осъществи тогава, когато банките, е, т.е. фонда е набрал необходимите средства. Ако се предвиди нещо подобно, ще се стигне до, до, до банки, които не са толкова стабилни и поемат рискове за, за плащане, макар че тези рискове са необосновани. А други банки, които са, са, са по-стабилни, няма да предприемат такива рискове. Искам да чуя какво смятат колегите по този въпрос. Искам да чуя други оратори, казва председателя по този въпрос, ще чуем и госпожа Кьоник и госпожа Нуи. Сега ще дам думата на господин Голатери, който ще председателства втората част от експертната дискусия. Ще използваме същия формат, както и по време на предишната сесия. Първият оратор е господин Стефан Радо Опря от Румънския сенат. Две минути. Благодаря, господин председател. Какво да кажем за банковия съюз? Румъния смята, че целта трябва да е, е финансова стабилност и банковия съюз трябва да бъде завършен. То е важна стъпка от финансовия и економическия съюз. Тази цел трябва да се изпълни по един прозрачен начин в Европейския съюз от всички 28 държави членки, без да има допълнителни пречки пред тези държави членки, които още не са част от еврозоната необходимите инструменти за реорганизиране на, на банките съществуват в рамките на настоящия механизъм. Ние смятаме, че следва да се види как се прилагат съществуващите разпоредби преди да се предвиждат нови такива. Всяка една мярка трябва да отчита широкия контекст и последователността и естествено данъчния суверенитет на държавите членки. Румъния не е част от еврозоната, но активно участваше в създаването на еврозоната. Освен това, тя взе решение по инструментите, необходими за реорганизацията на банките. Благодаря. Благодаря. Ханс Михелбах от германския Бундестаг. Благодаря, господин председател. Още веднъж. Ще кажа няколко думи за проблемите, на които ставаме свидетели във връзка с преобразуването на банките. И ще говоря за подхода за решаването на тези проблеми в Европейския съюз. Банковия сектор по-настоящем е по-добре защитен от е, останалата част на економиката, чрез защитната стена, стена, която изграждаме. В миналото обаче сме имали проблеми с доверието и е, с факта, че много банки не са били достатъчно стабилни. Ето защо. Как да се справим с, с тези е, затруднения? Аз мисля, че ние носим отговорност в това отношение. ЕЦБ и централните банки създадоха много от проблемите чрез своите неголеми изисквания за, за, за стабилност. Те бяха твърде твърде любезни и опускаха средства просто така. Нашата ответна реакция все още е слаба. Има стабилни банки в Европейския съюз. Искаме те да остават такива. Някои от тях ще успеят да излязат от тежката ситуация, но не всички. И ето защо трябва да се видят онези дейности на фондовите борси, които са, са рискови. И да се обърне специално внимание на, на, на тези дейности. Енрико Дия от португалския парламент. Благодаря. Искам да благодаря за изказванията на основните ни гости. Много научихме от тях. Искам да кажа две или три неща. Знам, че имам само две минути. Първо, в банковия съюз има дисбаланс. Третия стълб още не е построен. Този дисбаланс доведе до това, че в някои държави членки защитата на вложителите е по-голяма от тази в други. Съответно, МСП трябва да плащат повече и това води до не е, лоялна конкуренция. МСП трябва да, да, да поемат на плещите си по по-голям процент от, от гаранциите. На второ място, някои банки са в е, доста нестабилно положение и ето защо самата идея за реорганизацията е доста проблемна. В Португалия се случиха някои неща неотдавна. В момента има концентрация на банки в страната и мисля, че това е нещо много опасно. Мисля, че в Европейския съюз създаваме големи банкови институции, които са твърде големи за да фалират. И това само по себе си е опасно. Погледнете какво се случва в САЩ. Там има раздробяване на системата системните банки, банките с системно значение стават все по-малко и риска става все по-контролируем. Какво си има предвид под твърде голяма за да фалират? Това понятие трябва да се уточни. И накрая ние подкрепяме разделянето на инвестиционните дейности на банките от банкирането на дребно. Това е нещо, което ни занимава вече няколко години и мисля, че то трябва да се осъществи. Благодаря. Благодаря. Сега от името на Европейския парламент Елиза Фейрайра, която е докладчик сянка по схемата за гарантиране на вложенията. Ще говоря английски и ще се опитам да не съм твърде неразбираема. Благодаря ви за това, че сте тук вашите усилия, усилията на тези две жени управляващи са невероятни. Благодаря ви за това, че информирате Европейския парламент за това, което правите. Искам да проявя дух на конструктивизъм. Мисля, че парламента винаги е работил по такъв начин. В момента сме в един преход. В миналото нямахме общ подход за банките, а сега говорим за банков съюз. И точно за този преход искам да говоря. Вашата роля е съществена при изграждането на новата структура. Искам да цитирам госпожа Кьоник. Казахте, че целта ви не е да има реорганизация на банки, а въобще да не се стига до там. Междувременно обаче е, нещо се случи на вътрешния пазар и това е директивата за реорганизация на банките. Има някои аспекти, които не са тествани, като 8%. Това трябва да се случи преди структурата да е изградена напълно и преди да имаме положителните аспекти, които да стабилизират пазар. Значи, един надзорен механизъм е на лице, но предпазния механизъм не е на лице, DGS е, не е на лице, общата линия за кредитиране също е, не е на лице. Всичко това създава опасност за голям системен риск и затова искам да се отговори на въпроса на германския колега. Обръщате ли внимание на всички тези подробности? И на второ място взимам повод от е, моя е, съгражданин от е, Португалия, сънародник. Е, предвиждате ли действия, които в крайна сметка да доведат до равнопоставеност и еднакви условия за всички в финансовия сектор в Европа? Благодаря. Сденек Веста от цената на Чехия. Благодаря. Добър ден. Ще се опитам да не съм. Да, да не звуча като, като голям експерт, ще се опитам да се изкажа с прости думи. Има банки, които разполагат с много активи, е, има банки, които са ликвидни, но минимално и има банки, които не са ликвидни, защото техните клиенти не си плащат е, заемите и, и имат е, лоша политика е, за събиране на, на, на задълженията. 700 милиона чешки крони. Това е сумата пред която е изправена Чехия. Това е сумата, която Чехия трябваше да даде на банките и сега тези пари ги няма. По-настоящем банките твърдят, че са относително стабилни. Проблема обаче е, че всички банки са дъщерни дружества на международни огромни банки и там се крие опасността. Когато имаме банков съюз с членове с различен потенциал. Ще се опитат ли банките да трансферират, трансферират средства от по-стабилните клонове, дъщерни дружества, по-скоро към по-нестабилните такива? Ще разполага ли банковия съюз с необходимия инструментариум, за да се предотврати законното, но не етично кръстосано субсидиране на банки. Много искам да разбера за БЕПС, за данъчната ерозия и прехвърлянето на печалбата. Ние сме готови да допринесем за, за по-добра финансова стабилност, независимо дали става за БЕПС, за надзор на институциите или за нещо друго. Благодаря. Благодаря, Франсуа Мар от Френския сенат. Oui, merci. Il a été fait état. Благодаря. Тук се говори за сериозен напредък в банковото регулиране и можем да сме доволни от мерките, които бяха представени току-що в стъпителните изказвания. Аз благодаря на докладчиците за интересната информация, която ни представиха. И във всеки, във всеки случай обаче имаме повод за безпокойство. Преди малко тук се каза, за изменчивостта на борсовата конюнктура по отношение на банковите дялове инструменти. С сериозна обеценка през последните дни за инструментите на някои важни европейски банки. Друго, тук се каза за, за риска. Въпросът беше развит от колегата, за който му благодаря. И възникват въпроси, значи, за първо за регулирането и регламентирането, за обхвата му, особено, що се отнася до дейностите, които провеждат банковите институти зад балансово. Така нареченото банкиране в сянка. Международният валутен фонд наскоро обърна внимание и, и, и също на, на този въпрос – на необходимостта да се проявява бдителност във връзка с съответния риск на такава задбалансова дейност. И на второ място, доколко последователна е нормативната и регулативната политика в рамките на Европейския съюз. Е, специално във всяка отделна държава членка. Тази сутрин, както мнозина е, тук колеги, разбрах, че за декларацията на Джон Викърс във връзка с е, банковото регулиране в една статия, е, появила се във вестниците, бием тревога по отношение на банковото регулиране в Европа и особено в Великобритания. Дали сте запознати с тази публикация на Джон Викърс и какво мислите? Имайки предвид, че авторът през последните години е проявил сериозната си компетентност, осведоменост по въпросите за банковото дело. Благодаря. Благодаря. Благодаря Франческо Карело от Италианската камера. В парламента се гласува по едно предложение, което ще обвърже правителството за отлагане на системата за вътрешна рекапитализация. едно доста голямо мнозинство в италианския парламент смята, че реформата в банките въобще трябва да бъде отложена и така и никога да не бъде приложена. Искам да кажа това, защото ние гледаме по съвсем различен начин. Концентрацията на финансовата власт не е решението на проблемите на банковия сектор в Европа. Мисля, че това пречи на конкурентоспособността, подрива доверието и намалява демокрацията в националните държави. Ако се концентрира финансовата власт в няколко основни центъра, мисля, че те ще могат много по-лесно да оказват влияние върху държавната политика. Нашето предложение върви в обратната посока. Напротив, трябва да има разделение на банките, да речем банки за банкиране на древно и търговски банки. Също така трябва да има и териториално разграничение, а не капитала да се съсредоточава върху едно единствено място. Комисията предлага много ясна линия, която казва банките трябва да бъдат по-концентрирани. Оспити е. Има обаче един въпрос, който искам да задам на всички в залата. Как така стана, че комисаря взе едно изречение от органите по способността? Видя се, че има манипулация а, при индекса Евробор и Евротрейд. Ние знаем всичко това много добре, но в резултат на това извадено изречение вложителите трябва да могат да се възползват от неговото съдържание, за да бъдат реимбурсирани. Това означава, че големи банки като Deutsche Bank, Bank of Scotland и други подобни банки всъщност са картели. И въобще в каква посока вървим? Подкрепяме ли интереса на нашите граждани или не? Текста на резолюцията е до известна степен различен, но разбира се, всеки има право на тълкование. Now, I think we can uh, have uh, Сега, струва ми се, можем да дадем думата на Даниел Нюи и а, на госпожа Кьоник за тяхните коментари. Към вас бяха отправени много бележки, въпроси, някои конкретни, някои трудни. Така давам думата на Даниел Нюи. Благодаря, господин председателю. Много интересни теми, въпроси. Ще бъда доста бърза по всяка от тях. Разбира се, част от тях са за Елке Кьоник. По отношение на MDA. Знам, че ще се използва гъвкавост тогава, когато имаме трудности. Причината за това е, че в директивата липсва яснота по отношение на а, това, е коя е територия е покрита от максималната сума за разпределение, но веднъж след като това бъде покрити, няма а, възможност за гъвкавост Нещата са много ясни, много конкретни. По същия начин се разглежда и разпределението на дивидендите. Там разбирате, че нещата не е необходимо да бъдат толкова силни, защото така или иначе превод са доста строги. Също и купоните, които трябва да бъдат изплащани в момента Част от проблемите на пазара се дължат на този елемент. Без купони тези инструменти ще се изплащат на време и тук нямаме възможност за гъвкавост. Разбира се, това засяга и у нези, които поемат риск, могат да получат компенсационни пакети но нещата са съвсем различни, когато става въпрос за дивиденти, изплащане на купони, изплащане на бонуси. Виждам, че ще е трудно да минем без разяснение по отношение на съдържанието на регламента. Втората точка е свързано с експозицията при суверенните държави. Съгласна съм, че последните финансови кризи показаха, че и там има риск, така че трябва да има изисквания към капитала. Разбира се, това трябва да бъде направено внимателно. И знаем, че има работа, която се извършва на международно ниво, така че по-добре е да не се опитваме да постигнем единно европейско решение. Въпросът е и международен. Нека първо да видим конкретно предложение на масата и след това европейския законодател да реши как иска да изпълни нещата по отношение на липсващия стълб на банковия съюз. Съм напълно съгласна. Това е което липсва по отношение на банковия съюз. Освен това, мисля, че трябва да имаме и фискален крайен прак за единния механизъм за реорганизация. Ще спра до тук. ЕДИС е много важен, за да може да се даде доверие, да се създаде доверие в гражданите, и те да могат да инвестират своите пари в банките. Нещо беше казано от колегата от Португалия във връзка с концентрацията, възможната концентрация на твърде големи или големи банки. Ами всичко зависи от страните. В някои страни банковата система е доста концентрирана и няма допълнителна възможност за концентрация, но пък има страни, в които концентрацията не е най-важното и не е толкова сериозна и може да се постигне допълнителна концентрация. И най-вероятно именно това ще се случи в тези страни. По отношение на въпроса, работим ли в тясно сътрудничество с Генерална дирекция конкурентна способност по тези теми? Да, работим. Разбирате, една европейска институция работи с друга европейска институция, така че според мен можем да работим много добре заедно. По отношение на въпроса на колегата от Чехия, ако правилно помня, дали спираме кръстосано субсидиране между различни части на дадена група. Всъщност нашата идея е да намалим раздробяването, фрагментацията. За да може да има единни органи по отношение на надзора, по отношение на реорганизацията и всъщност ние а, наистина много се гордеем защото а, едно от исканията, едно от изискванията е да се покриват 70% от банковите активи в дадена страна. Виждаме, че тези 70% остават в банковия съюз, което според мен е напълно справедливо разпределение. По отношение на банковия регламент, и онова, което беше казано за Обеденото кралство, не разбрах какво има предвид колегата. Нямам определено мнение по ситуацията в Обединеното кралство. И може би с това е добре да дам думата на колегата, защото по отношение на забавяне на възможността за вътрешна реорганизация, не знам какво да кажа. Пазарите все повече и повече свикват с идеята, разбират, че света се е променил на 1 януари тази година. Наистина от 1 януари сме в период на преход и мисля, че въпреки, че ни остава много работа, доста направихме, за да направим прехода по-лесен. Елки Кьоник, заповядайте. Мисля, че Даниел ми даде възможност а, да отговоря на коментар на господин Викелс, но няма, също като нея, няма да засягам тази тема. Нека да започна едно по едно. Мисля, че директивата за организацията и настоящата криза да бъдат свързани е прекалено. Ще повторя онова, което вчера беше казано в Financial Times че има поне 12 заподозрени за това. Да, това е потенциален виновник, но сега съществува директивата за организацията и нашата задача е да я превърне в реалност. Нещо, което е свързано с тази директива, засяга целия Европейски съюз – както и а, механизма за реорганизация, те гарантират, че трябва ние да бъдем предвидими по начина по който работим и също така да бъдем прозрачни. И ако кажем да, това е проблем, мисля, че трябва да внимаваме. Също време трябва да вземем предвид, че в различните държави членки има различни проблеми, които трябва да бъдат разгледани. И а, о, решенията трябва да бъдат пропорционални на ситуацията. Нека обаче да не повтарям това, което каза Даниеле. До известна степен съществува идеята, че всъщност дали с регулаторните промени ние насърчаваме концентрацията на пазара. Не съм сигурна, че мога да проследя тук аргумента. Разбира се, в даден пазар ще се появи концентрация, но пък в друг пазар ще видите, че не е така. И освен това, без устойчив модел, банките в даден момент трябва да понесат последствията и мисля, че ти използва думата, че нещата се променят. Ако имаме солидна банкова система, това ще помогне на економиката. Ти направи коментар за това, че Банковия съюз е отворен за другите държави членки. Мисля, че всички сме поели ангажимент във връзка с това. Тук няма никакво съмнение. Очевидно инициативата трябва да дойде от държавите членки. И в самото начало казах, че ще обявя победа за Банковия съюз, тогава когато и Обединеното кралство реши да се присъедини, но за сега пак повтарям, сме отворени за всички държави членки. Имаше коментар за така нареченото банкиране е, в сянка или зад балансово банкиране. Регламента трябва да е ясен, трябва да има прозрачност и да няма а, елемент на различие в системата на това един път да се реши веднъж, друг път друго. Инвестициите в DGF смятам, че и по тях ще има подобни правила, като правилата за единния фонд за реорганизация, мисля, че не е разумно да инвестираме в онези, които евентуално ще ни се наложи да защитаваме. По отношение на целевите нива, мисля, че наистина законодателя ще вземе това предвид допълнително. ИДИС винаги съм казвала, че в Банковия съюз има три стълба. Но същевременно не бива да забравяме, че трябва да имаме хармонизирана система за национално гарантиране на влоговете и че тя трябва да бъде хармонизирана. Да видим по какъв начин ще бъде оформено взаимодействието между националната схема и този фонд за реорганизация. С това се връщам към нещо, което каза Даниели в своята реч. Ние наистина не искаме да има хармонизация на законодателство за несъстоятелност но пък също време не бива да пренебрегваме там, където има иерархия, която води до рискове, там, където имаме неефективност в дадена национална система, защото това би означавало, че реорганизацията е единствения инструмент, с който може да се прехвърлят, да речем, депозитари, така че има много неща, които предстои да се случат. Нищо драматично няма да се промени, просто нещата трябва да бъдат решени. И по отношение на единия фонд за реорганизация, Нека да имаме финансов механизъм за спиране. Както казах, много беше свършено, но много остава да се свърши. Председателя, благодаря много. Мисля, че сесията беше наистина интересна. Много важни неща бяха обсъдени. Отново искам да благодаря на Даниел Нюи и на Елке Кьоник. Искам да кажа, че споделя много от нещата, които вие казахте. Разбира се, не можем да сме съгласни по всичко 100%, така че наистина вероятно ще продължим а, да тълкуваме по различен начин гъвкавостта и максималната сума за разпределяне. Но пък а, Това може да подпомогне решаването на проблемите на тези 81 пазара. Трябва да видим какви са проблемите, да се опитаме да намерим решения и разбира се, приветствам това, което беше казано по отношение на завършване на банковия съюз. Разбира се, има а, законодателна процедура за това. Няма да навлизаме в подробности, но като цяло на нея се гледа добре. Съгласен съм с Елке Кьоник, че това да отлагаме нещо, което е влязло в сила, не е много смислено. Приветствам това, което казахте за пропорционалността и за финансовата стабилност, схемата за финансова стабилност. Важно е да вземем предвид това, което вие казахте по тази тема и така. Благодаря много и на двете ви. Давам думата на господин Вархохен, който председателства заедно с мен. Заповядайте. Аз бих искал също от името на моя колега да благодаря на всички, които се изказаха в двете сесии, тази за Банковия съюз и тази за БЕПС. Искам да благодаря на участниците в двете сесии, както на тези от националните парламенти, така и на тези от Европейския парламент. С това искам да закрия и втората сесия. Благодаря.